процедура. Тези законодателни актове са описани в протокола към днешното заседание. Уважаеми дами и господа, миналия петък празнувахме Международния ден на жената равенството между мъже и жени е основна ценност в Европейския съюз. За съжаление, тази, това равнопоставеност е все още само на хартия. Жените биват заплащани с около 16% по-малко от мъжете. Жените са много засегнати, повече засегнати от кризата. Те е, трябва да приемат несигурни работни места. Насилие е, насилието срещу жени все още е практика и от това страдат както жените, така техните семейства и обществото като цяло. Има малко жени на ръководни позиции в економиката и политиката. Изводът е, че не бива <clears throat> да преустановяваме борбата за равнопоставеност. Нека обаче насоча вниманието ви към един драматичен проблем, който аз и много от вас познават. Повече от 100 милиона жени, особено момичета, са засегнати от генитално осъкътяване. Тези осъкътявания не са оправдани. Те са накърняване на физическата цялост на жените, и противоречат на човешките права. Те са нарушение на човешкото право и ние не може да го приемем. Трябва да сме нулево толерантни към подобни практики. Необходимо е да създадем инструменти за защита на младите момичета в Европейския съюз и извън него. Трябва да сме много решителни в тази борба на практика. Уважаеми дами и господа, нека допълня следното. И днес получихме ужасна новина. В Нигерия са взети 7 заложника от Италия, Гърция, Ливан. Извършител е терористична групировка, ислямска терористична групировка с името Ансару. Тези хора са убити. Европейския парламент осъжда най-остро този терористичен акт. Нашите болезнования са отправени към семействата и приятелите на жертвите. Благодаря за вашето внимание.